Good morning. Good morning, everybody. Добър ден на всички. Благодаря, че сте тук. Скоро започваме. Започваме сутрешното заседание на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Разбира се, първо трябва да приемем дневния ред. Ако нямате нищо против, преминаваме към съобщенията на председателя. Езиковия профил, както е обичайно, трябва първо да се извиня. В това конкретно заседание не сме включили устен превод на малтийски, латвийски и ирландски, за жалост но всички останали официални езици са обхванати. Благодаря ви за разбирането. Преминаваме към одобряване на препоръките на координаторите. Много беше интензивна срещата с координаторите. Бяха взети важни решения, които ще обобщя. Трябва да одобрим номинацията на докладчици. Господин Хорхе Бохаде, докладчик по системата Евродак. Госпожа Биргит Сипел по препоръките за решение на съвета. Решение на съвета относно споразумението между Европейския съюз и САЩ – по електронните доказателства. Биргит Зипел също така е докладчик по препоръката на, за решение на съвета относно киберпрестъпността. Ще дам думата на господин Босаде, може би по процедурен въпрос във връзка с решенията на координаторите. Благодаря, господин председател. Наистина, Ние одобряваме предложението на координаторите, но има предложение от колега да отложим решението, докато стигнем до предложение на Комисията за подобряване на системата за Европейска заповед за задържане. И когато имаме това предложение, да изготвим доклад по собствена инициатива. Това е инструмент, който е ефикасен, но не се зачита в държавите членки. И има хиляди престъпници, които кръстосват територията на Европейския съюз. Много е важен този документ за европейското пространство на правосъдие и вътрешен ред. Същевременно само 30% от Европейската заповед за задържане са изпълнени. Ето защо нашата група не иска да бави повече този процес, иска да настоява Европейския парламент да поеме инициативата. Имаме 114 член от вътрешния си правилник. Следователно, ние можем да поискаме да се гласува едно такова предложение. Благодаря, господин Босаде. Вие знаете, на първо място, че Европейската заповед за задържане наистина е повод за притеснение на доста парламентаристи. Ние не искаме да отхвърлим тази инициатива, по-скоро да отложим изготвянето на доклад по собствена инициатива за функционирането на тази заповед. Ние бихме искали или подсилване, или изменение, но решението на координаторите беше прието съгласно нашата процедура и то беше за отлагане. Като се има предвид, че ЕКАРЕ има възражение срещу това решение за отлагане и иска да има гласуване, аз бих предложил документа с решенията на координаторите да бъде одобрен до тази точка и след това да гласуваме решението по тази инициатива на по-нататъшен момент. Като същевременно, междувременно всички групи се ориентират и вземат решението за своята група. Следващото заседание е предвидено за 16 септември в Страсбург. Тогава ще бъде представена отново тази точка и ние ще чуем комисаря Аврамополос, който преди отговаряше за вътрешните работи. Знаете, напомням ви, заседанието ни е в понеделник на 16 септември, така че ще включим към дневния ред и гласуване по точката, която предлагаме. Така всеки ще може да изрази своето мнение с оглед на мнението и на групата си господин Босаде кратко. Аз съм против това решение, защото ние всички вече сме информирани. Можем да гласуваме още днес. Имаме заседание на комисията. Бих искал да отбележите моя протест. Не виждам защо да има възражение на председателството. Така или иначе, всяко гласуване се обявява предварително, за да може парламентарната група да инструктира своите членове, които я представляват в комисията. И също така, ако някой не може да дойде, да бъде заместен, за да имаме ефективно мнозинство. Благодаря ви. Сега, ако всичко останало от препоръките се одобрява, можем да преминем към следващата точка. В дневния ред ще започнем с представяне на годишния доклад за 2018 година относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС. Тази харта влезе в сила заедно с самия Лисабонски договор на 1 декември 2009 година. Член 6 от договора на Европейския съюз я включва. Тази харта е отразена в член 6 и това всъщност е основният ни ориентир за разпределението на дела в Съда на Европейския съюз. Има доста решения, които потвърждават решения на същия съд, че хартата е обвързваща за европейските институции. Това е нещо, на което наистина трябва да се радваме. И точно за това сме тук, за да чуем доклада на Барбара Нолан, която е началник на отдел ГД Правосъдие и потребители Европейска комисия. След това ще чуем и представене на доклада за основните права от Майкъл Офлерти, директор на Агенцията на ЕС за основните права в Виена – Нека първо чуем представенето на госпожа Барбара Нолан. Знам, че в доста от институциите се водят вече дискусии, защото с оглед на 10 годишнината на хартата се прави оценка на постигнатото и някои от нас ще се включат в колективната дискусия през следващите няколко седмици. Мисля, че това е важно събитие. Не бива да го пропускаме, тъй като Европейската харта на основните права беше наистина съществен напредък. Хартата консолидира самото понятие за европейско гражданство, но нека дам думата на Барбара Нован. Благодаря ви, господин председател. Добро утро на всички. Поздравявам новите членове на Европарламента и тези, които вече познавам – след влизане в сила на Хартата на основните права, както знаете, комисията прие стратегия за Хартата. Целта на тази стратегия включва и представянето на ежегоден доклад за изпълнението на Хартата от държавите членки и европейските институции. Деветият доклад за 2018 година беше прият през юни тази година – Принципно той включва един кратък обзорен документ и много по-подробен документ. Докладът описва как се изпълнява хартата през 2018 година. 2018, тъй като 2019 все още е текуща година. Разбира се, ние сме в една важна година, отбелязваме 10 годишнината на хартата, така че и доклада има специален раздел за годишнината, в който виждаме резултатите от Евробарометър, допитване относно хартата, направено през месец юни. Резултатите са малко обезкуражителни. Хартата постепенно се разви в Европейския съюз – Докладът описва инициативи, които пряко подкрепят основните права, описва и областите, в които се включва работата по хартата. Докладът за 2018 година разглежда най-вече фонда за права и ценности. Работата с НПО, които работят в тази област. Също така, знаете, че се работи по пакета за изборите, който беше разработен. Имахме специален колоквиум за демокрацията, проведен миналата година под председателството на господин Тимерманс. Една от целите е да се борим с езика на омразата в интернет и да насърчаваме интеграцията. Първо ще говоря за инициативите по основните права. Виждаме, че европейското законодателство, свързано с хартата, много се разви при защитата на данните, правата на жертвите – социалния стълб и връзката между личния и професионалния живот. Хатата не защитава пряко всички права, но виждаме подобрения, защото комисията излиза с насоки, за да помогне на колегите и от други генерални дирекции да направят своята оценка, доколко техните инициативи са в съответствие с хартата – колегите вече са много по-добре подготвени, за да се направи проверка на бъдещите инициативи и съответствието на хартата. Това е важно за законодателния процес, който се движи отдолу нагоре – и когато предложенията стигнат до вас, вие като комисия Либе имате много важна роля да направите повторна проверка дали сме си свършили работата. Вие можете да изготвяте становища за спазването на основните права. Така че ние имаме един една процедура от четири елемента за проверка на зачитането на основните права. Вашата комисия също така затвърждава културата на спазване на основните права в Европейския съюз. Вие имате своите доклади по законодателни инициативи, по собствена инициатива – но нека кажа как работим и с държавите членки. Комисията продължава да работи по спазването на договорите и хартата е част от тази работа. Нещо много важно. Хартата се прилага към държавите членки, когато те изпълняват европейското законодателство. Комисията наблюдава и запазва инициира процедури по нарушение, когато има неизпълнение. Едва ли е необходимо да напомням, но ние наистина сме започнали доста такива процедури срещу Унгария. Най-вече във връзка с гражданските организации, академичните свободи и правото на обежище. Повечето от тези процедури сега изчакват разглеждане от Съда на Европейския съюз. Освен това, на Унгария е, е връчено официално предупреждение за е, задържаните в транзитната зона между Унгария и Сърбия. Комисията е започна такива процедури и срещу Полша заради процедурата за Върховния съд и новите дисциплинарни производства срещу съдии. Очакваме решение през есента. Докладът показва, че Съдът на Европейския съюз все по-често се позовава на хартата в своите решения. Така че хартата наистина става все по-съществена. 350 дела през 2018 година в сравнение само с 27 през 2010. Това са делата, в които има позоваване на хартата. Не бива да забравяме, хартата е сравнително нов инструмент. Необходимо е време, за да може този инструмент да се опознае – но виждаме, че постепенно това се случва. Националните съдилища също започват да се обръщат все по-често с преюдициални въпроси към Европейския съд 84 такива 2018-19-2010. Всичко това може да намерите в доклада. Фактът, че политиците и съдиите се позовават на хартата все по-често е много важен. Това показва, че хартата има реално отражение върху живота на хората. Затова е необходимо цялата система на правоприлагане да я използва. Но хартата все още не е разгърнала пълния си потенциал, гражданите не я познават добре, и тук трябва да работим заедно. Европейската агенция за основните права, която ще бъде представена след, майко, след малко от Майкъл, работи по националните политики, свързани с осведомяването относно хартата. Имаме известно подобрение във връзка с 2012 година в сравнение с 2012, но само 4 от всеки 10 граждани са чували за хартата, много малко от тях я познават. Шестима от тези 10 биха искали да имат повече информация и много малко от тях смятат, че могат да използват, ако са им нарушени основните права. Така че трябва да се работи по осведомяването, особено на национално ниво. Наша колективна отговорност е да уведомяваме хората за хартата. Те трябва да знаят към кого могат да се обърнат, когато са им нарушени правата, но това Разбира се, трябва да се прави внимателно, защото хартата не може да се прилага при всякакви обстоятелства и ние не бива да създаваме на празни очаквания. Хартата не е панацея. За жалост има ограничения. И вие като евродепутати знаете какви са те – Гражданските организации, правозащитниците са наши основни помощници в осведомяването, особено организациите, които се занимават с равенство, национални НПО, съдиите, магистратите също трябва да бъдат сред групите, които да се обучават по възможностите на хартата – ние ще имаме и още повече възможности за обучение на магистрати с новия фонд. Гражданските организации, правозащитниците, адвокатите би трябвало също така да ни дават информация за хартата в хода на своята работа с гражданите. Те трябва да обясняват на гражданите тези права. И не бива да забравят инструмента електронно правосъдие. В заключение, трябва да се използва по-добре хартата, да се познава по-добре и това ще е в основата на съвместната проява по време на финландското председателство на 12 ноември тук в Брюксел, когато ще отпразнуваме 10 годишнината на хартата като правно обвързващ инструмент. ще покажем как може да се разгърне напълно потенциала на тази харта. Много се радвам, че председателя на вашата комисия също ще участва в конференцията. Благодаря. Много благодаря, госпожо Нолан. Съжалявам, че трябва да ви напомням колко е важно да се съобразяваме с времето. Тези, които са били вече в нашата комисия, знаят, че това е важно. Новите ни членове също трябва да знаят, че ние сме една от най-интензивно работещите комисии с най-голям обем работа. Комисарят Кинг трябва да дойде при нас в 9.45. Има много дълъг списък от колеги, които искат да вземат думата, така че моля ви всеки да се придържа към времето си. 10 минути за Майкъл О'Флерти. Ние вече сме чули всяка от агенциите от тази констелация, която ни интересува. Агенцията на Е за основните права е най-важна за нас. Следователно, всеки от нейните доклади е много съществен. Агенцията трябва да се занимава с случаите на дискриминация, потъпкването на равните права. Това е работата на Майкъл Флерти. Много ви моля да ускорите презентацията си 10 минути, за да може да чуем максимален брой колеги след това. Благодаря. Благодаря, господин председател. Да, за мен е удоволствие да се срещна още веднъж с вашата комисия. Дами и господа, вече стана обичайна практика представенето на доклада на нашата агенция пред вас. Но този път ще се опитам да представя резултати, които са пряко свързани с вашата власт. Този доклад не е не е точно доклад на службите, а на управителния съвет, който го приема всяка година. Доклада за 2019 година всъщност отразява случилото се през 2018 година. Трудно беше да се спра на отделни компоненти и за това ще, ще се спра на пет общности и пет инструмента. Първата общност това са евреите. Статистическите изследвания и изследванията показват, че имаме много проблеми с тази общност и много от нашите брати и сестри от еврейски происход напускат Европа заради не спазване на техните права. Знам, че парламента откликва на този проблем. Втората общност, която е в опасност, мюсюлманите и по-специално иммигрантите, които са жертви на дискриминация, на, умра... на актове на омраза, на език на омраза от нашите изследвания, направени по а, искане на комисията и създадахме една база данни за действията извършени срещу тази общност. Третата общност, това е ромската общност, може би най-голямата общност в Европейския съюз, над 6 милиона лица, които са жертва на маргинализация, на неспазване на права. Положението на Рома, на ромите, треп ще продължи да бъде приоритет за нашата агенция през следващите години. Ние събираме не само социално-економически данни, но също така ще публикуваме и доклад на моделите поведение и на омразата, която се начините на по, колко, по който омразата се изразява спрямо тази общност. През 2018 година и 2019 година едно от голямата ни загриженост беше положението на мигрантите и по-специално факта, че над поне 6 души дневно се удават в Средиземно море. И криминализирането на операциите по спасяване. И на пето място. Всички. През 2018 година сме може би получихме много повече информация за, по начин, за начина по който нашият личен живот е изложен а, на, а, на показ чрез а, различните цифрови технологии и интернет. През 2019 година не, не отбелязваме много голям напредък в тази област. Има, разбира се, и важни напред, и важен напредък през 2018 година пет нови инициативи бяха организирани. като регламента за общи, с общите разбъръдби, които дават възможност да се прилагат важни законови разпоредби. Също така Европейският стълпа за социални права и съответните прияти документи, също така регламента ЕТИАС, както и преразглеждането на мандата на някои от важните агенции в тази област. Също така, второ, второ, второ положителен компонент през 2018 година успяхме да направиме една а, сумарност на добрите практики в а, държавите членки. В а, доклада сме е, а, подчертали 30 а, инициативи, които биха могли да служат за пример. Като, например, добрите практики в областта на дезинституционализацията на хората с увреждания. Подобни инициативи са предприяти в някои от държавите членки. Също така напредък в областта на инструмен, инструментите за защита на, а, на уязвимите лица и инструментите, които позволяват борбата срещу а, тормоз и стезани. Разбира се, европейските институции трябва да предприемат нови инициативи, включително и вашата комисия. Трябва да предприеме необходимите мерки за задълбочаване на върховенството на закона. И на пето място хартата Барбара говори надълго за хартата, но аз само искам да, кажа, да изкажа личното си мнение. Аз не съм толкова разтревожен от а, нивото на осведоменост. В крайна сметка, през 1995 година никой не знаеше какво представлява Европейската конвенция за правата на човека, но нещата се претърпяха напредък и тази, и тази година ще работиме по нови инструменти, свързани с осведомеността и приложението на хартата и насърчаваме вашата комисия също така да предприеме е, инициативи през времето, което остава до отбелязване на 10-та годишнина на тази харта. И на последно място – ще спомена и е, вниманието, което бе отделено на целите за устойчиво развитие в Европейския съюз. Е, в е, миналото тези цели се смятаха като приоритети на държавите членки на национално равнище. Сега те са глобални. И за това специална глава на доклада, с който разполагате, е посветена на насърчаване изпълнението на тези цели за устойчиво развитие в целия Европейски съюз. Господин председател, не можем, не трябва да бъдем доволни, прекалено доволни от себе си, но също същевременно можем да отбележим известен напредък, който ни дава надеждата, че ще продължиме по правилния път. Благодаря господин Флахарти за това, че се придържахте като към времето, което ви бе отредено и за съжаление, може би комисар Кинг ще трябва малко да почака, но нека да не го караме да чака прекалено дълго. Нека имам, имаме дълъг списък на желащи да се изказват, поне 15 от вас искат да вземат думата, така че много ви моля да не надвишавате една минута, за да позволиме на нашите оратори да а, отговорят. А, а, тези, които няма да могат да се изкажат, могат да предадат своите въпроси в писмен вид или да изпратат мейли, но ако се придържате наистина към едната минута, ще можете да се изкажете всички. Няма някакъв списък, така че започваме с госпожа Зипел. Една минута. Е, да, госпожо Интвелт, но ако наистина се предържите към една минута, всички ще могат да се изкажат госпожа Зипел. Благодаря, ще се опътам да бъда много кратка. След всички обсъждания за правата на човека и е, е, опасностите и рисковете за правата на човека. Комисията и Агенцията за основни права взели ли са мерки за защита на тези права, защото, както знаеме, че лицевото, лицевите данни не се използват така, както би трябвало в всички инструменти. Госпожа Интфелд, аз не бих могла да бъда толкова кратка. Струва ми се, че да, разполагаме с годишен доклад. Европейския съюз разполага с необходимото законодателство, конвенции. Тоест, на практика разполагаме с най-добрата система в света, но същевременно изпълнението има много слаби страни. Комисията трябва да бди над изпълнението, но същевременно тя не до известна степен като че ли се бои от държавите членки. Не знам дали новата комисия ще бъде по-смела. Боя се, че не. Спрям, според това, което виждаме до тук. Много често ком, комисията като че ли остава ръцете, нещата в ръцете на отделни лица, които евентуално завеждат дела в съда и много от нашите инициативи просто пътува. Много ви моля да предадете това послание по-нагоре. Благодаря, Застих. Благодаря на а, двамата. Искам, имам един въпрос към госпожа Ноланд. Как може да се подобри прозрачността и а, как, е, как спомагат е, оценките на въздействие и изследванията на комисията за приложението на хартата? Виждате ли някакви, някакви начини или е, ще има ли някакъв, някаква възможност да се изработят конкретни насоки за държавите членки? защото е, картата се тълкува по най-различни начини в различните държави членки. И също така приложението от, отвъд е, територията на Европейския съюз, господин е, Охлахарт спомена операциите по спасяване на мигранти, но по какъв начин разпоредбите се прилагат извън територията на Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Мисля, че влизаме в един нов етап на политиката. Виждате какво се случва последните години, как се променя гласуването, което промени международната политика. Какво имам предвид? Европейските избори, американските избори от 16-та година. Е, и други. Интернет промени обичайните стратегии за провеждане на избори. Става дума за революция. Промениха се всички начини на организация, на участие, инструментите за анализ, начините за комуникация. Всичко се промени към новия цифров контекст и това оказа своето въздействие върху резултатите от изборите. Положителни са нещата, които казвате, но трябва да се използва мрежата и да се борим срещу кампаниите за дезинформация, защото иначе така ще се унищожи основната демократична ценност на интернет основните ценност, която той представлява. Как възнамерява комисията да направи така, че борбата с дезинформацията да не се превърне в цензура. Как може това да се противопостави и е, липсата на самата демокрация? Благодаря. Semplicemente la ricordo che il commissario King sarà qui fra qualche minuto. Искам да ви, да ви припомня, че комисар Кинг е, ще бъде тук след няколко минути. Е, мисис Ярока, you got the floor for one minute. Госпожа Ярока. Благодаря, господин председател. Бих искала също така да спомена и правата на децата. Благодаря ви за представенето, но в момента, в който седим в Европа, има гета, където са затворени хиляди деца, които нямат възможност да ходят на училище. Искам да да ви покажа, че да, искам, искам да спомена, че няма цели за държавите членки относно правата на, на децата. Това е бъд, ген, поколения, бъдещите поколения, това са бъдещите европейци. Говориме за човешки права. В член 24 на хартата се споменават децата, но вие споменахте 6, 6, 6 милиона а, роми, но има и други стотици милиони е, бедни хора в Европейския съюз. От тях много са деца, които живеят е, в нечовешки условия, без течаща вода, т.е. нарушени са основните им права. Госпожа Сан. И слушах. Е казаното от двамата докладчици относно приложението на хартата и правата на и защитата на основните права. Но аз искам да се спра на случващото се в Средиземно море и правата на мигрантите. Знаете, че има заведени дела в съда, но комисията не е предприела никакви действия спрямо случилото се в Средиземноморието и а, смъртта на много хора. При, също така, що се отнася до а, криминализиране на действията, свързани с операциите по спасяване в Италия. Тези а, мигрантите е, бягат от е, ужасни е, действия, но какво смята да предприеме комисията, за да защити техните права. Благодаря. Аз исках да задам същият въпрос, който бе зададен от Изабела Сантуш. Вие казахте, че че бе са предприяти процедури за нарушение срещу Унгария и други държави членки, но има и наруш... нарушение на член 18 на хартата след като бяха затворени пристанища в Итоли, в Италия и продължават да бъдат затворени, както и на пристанища в Малта. Какви действия е предприела комисията спрямо това явно и очевидно нарушение на човешките права. Всичко това е в нарушение духа на договорите. И също така искам да питам господин Нефлахерти, можете ли да кажете нещо относно обучението по правата на човека? No? Кара Виселер here. No. Госпожа Thank you, Chair. Director Flair. Uh, благодаря, господин председател. По време на предизборната кампания ми беше трудно да отговоря на моите избиратели какви са техните основни права и как се защитават и, и по-специално е етническите мълцинства, които са, е, представляват голям процент от европейското население. Те знаят, че, че хартата съществува, но не, как се прилага тя? И Европейската агенция предвижда ли в бъдеще да прави изследване и да излезе е, с препоръки за етническите и езикови малцинства в Европа, госпожа Порик. Е, Благодаря, председателю. Благодаря ви много за представенето, колеги преди хартата за основните права да влезе в сила преди 10 години, така наречения британски протокол бе подписан. Полша също подписа този протокол. В него се казва, че не цялата харта се прилага към полските и британските граждани. Е, в Великобритания проблема бе с правната система. Е, първото правителство на закон и правосъдие се притесняваше дали няма да бъдат наказвани прекалено сериозно гражданите. Анализирали ли сте въздействието на този протокол върху основните права в Съюза? Благодаря. Виждаме, че комисаря Кинг вече е тук. Благодарим ви за търпението. Имаме още малко време за тази, този дебат. Следващия оратор. Eh, I'll be speaking in Swedish. Ще говоря шведски. Eh, Благодаря ви за интересните представяния. Това, което ме притеснява, са три от петте групи, които са засегнати. Антимусулманското нас така отношение се разпространява из цяла Европа. Ако погледнем жените и децата, какво ще се случи? Може ли да кажете нещо по този въпрос? Следващия ми въпрос е свързан с един, една, една от положителните тенденции, които споменахте. Хора с, с различни възможности или с засегнати от директивата за борба с дискриминацията. Тя е блокирана от съвета и това едва ли отговаря на хартата, нито на вашите политики. Госпожа Добрев. Благодаря, ще говоря унгарски. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Unió alapjogi kartájába foglalt értékek... Благодаря ви. Хартата за основните права в Европейския съюз е, съдържа много от нашите ценности свободата на словото, свободата на гражданите. Това са все общи ценности, много важни. Политиците, които казват, е, че тези съвместни споделени ценности са различно изразени на национално ниво, лъжат – Ако се казва, че има разлика между текстовете и ежедневието на гражданите, това означава, че има неизпълнение. Това се случва и в Унгария. В крайна сметка говорим за практики, срещу които всички ние трябва да се борим в Унгария. Uh, ще говоря на полски. Е, е, е, Много ви благодаря за това представяне на хартата на основните права в Европа. Има един въпрос, който искам да повдигна в контекста на дебатите. Може ли в хартата да се запише свобода от дезинформация. Госпожа Кеничи. Грация, президент. Благодаря председателю, благодаря на нашите гости за представенията. Правата на децата ме вълнуват. Те, разбира се, се ползват от основните права, но няма как да ги активират, защото такава е тяхната възраст. Знаете, че има бедност сред децата, има голям проблем с насилие от страна на трафикантите срещу деца мигранти, насилието в интернет, физическото насилие. И въпросът ми е свързан с достъпа до правосъдие. Затова ние имаме директива за това и въпросът ми е и към двамата гости. извършвали се мониторинг, прилагането на хартата за правата на децата и ако това се прави, и по-специално господин Офларти, опазват ли се наистина основните права на децата? Благодаря. Последен е господин Фест. Майк, бите. Um, Благодаря. Въпросът ми е към господин Офларти доста евреи бяха убити. Това хилядолетие бяха убити от мусулмани. Дали сте разгледали въпроса за мусулмани, които пристигат в Европейския съюз и може би трябва да бъдат репатрирани? След това, тези, които могат да бъдат обект на дискриминация, като например мигранти. Но ако примерно един депутат е обект на... Е, направи катастрофа и нещо му се случи, това не е трудова злополука. По същия начин мигрантите, ако нещо им се случи в морето, а, това е тяхна отговорност. Има доста въпроси, които бяха повдигнати и много ви моля да се опитате наистина максимално кратко да отговорите, не повече от 3-4 минути на човек, така щото комисаря Кинг да не чака прекалено дълго. Освен това има доста теми, които трябва да покрием днес. Госпожа Нова, не първа. Благодаря, председателю. Съвсем набързо. Първият въпрос бе за цифровизацията и изкуствения интелект. Новоизбраният председател на комисията обяви, че иска през първите 100 дни от своя мандат да се направи една законодателна инициатива за изкуствения интелект. DG Just отговаря заедно с DG Connect. Ние като генерални дирекции ще излезем с това законодателно предложение. Ще работим усилено от гледна точка на основните права, защото изкуственият интелект носи своите последствия върху основните права и така се надявам да стигнем до едно такова законодателство, което ще бъде първо в света. По-настоящем няма законодателство, което да управлява изкуствения интелект. Госпожа Интфелд, едва ли може да се каже, Четох всички нарушени, процедури за нарушение, които сме подели, за да защитим основните права. И по-специално в Унгария, в Польша по-настоящем. наистина доста дълго време отнемат те. Дълъг анализ е нужен това, което се опитваме да направим, всъщност като пазители на хартата и договорите, е да предприемаме действия там, където това е необходимо. По отношение на фонда, по странен план сме говорили за това активно. Работим по фонда. Искаме да се изгради капацитет в гражданското общество, по-специално, за да може стратегическите дела да бъдат водени в, в съда от нас. Имаме безпокойство, че ако тръгнем по този път, ще скочат таксите на юристите, средствата няма да ни стигнат и едва ли ще можем да променим възможността на ЕПО да води такива дела е, в стратегическа важност, да ги водят самите те. Госпожа Юрока, познавам от предишната си роля правата на човека. Те са част от моя екип. Моя екип се занимава с правата на човека. Те са записани в хартата. Много е важна тази сфера, но тя е част от всичко това. новоизбрания председател стартира една нова стратегия тази седмица за правата на детето. Така че ще работим заедно. по правата на децата. Ще оставя на Майкъл да благодаря, че а, наистина бе кратко вашето изказване. Господин Фларти, знаем, че сте ангажиран по темата, винаги сте се опитвал да ни отговаряте подробно. Ако може сега да направим обаче отговори в писмен вид. Що се отнася до цифровизацията и изкуствения интелект? Трябва да кажа, че това е приоритет на агенцията сега. Инвестираме точно в това правата на човека и изкуствения интелект. Два елемента засягаме. Първо, картираме. Картираме въздействието на изкуствения интелект върху основните права. Тъй като много се говори за това, интернет на вещите, рисковете, които ще представлява вашия хладилник, нещата просто се раздухват. Така че трябва да се види как ще се развият. През следващите три седмици ще излезем с доклад за лицевото разпознаване и основните права. Преди няколко седмици излязахме с един такъв доклад за също така включването на погрешни данни в а, изкуствения интелект. Госпожа Инфелд говори за изпълнението на законодателството. Имаме нужда държавите членки да работят много по-активно по тези стандарти. Например, няма достатъчно наказателно преследване за онези, които извършват престъпления от омраза. След това за децата ще повторя това, което каза Барбара Нолан за основната права, основните права на децата и хартата. Децата са включени във всичко. Съсредоточаваме се най-вече върху децата в по-сложен контекст, например в контекста на миграцията. Ние сме се съсредоточили най-вече върху децата. И тук ще отворя въпроса на госпожа Киничи ще излезем с един доклад скоро за връщането на малолетни в трети страни. Ето ви какви са проблемите, които възникват там. Що се отнася до Средиземноморието? Господин Фес, госпожа Сантос питаха за това. Става дума за законодателство. Става дума за международното право на морето и тези за правата на човека и затова спасяваме в морето хора. 2018 година в Средиземноморието в периода, в който разгледахме, нямаше нито една забрана, която да е довела до наказателно преследване. Става дума за забраните, които бяха наложени на кораби в Средиземно море. За това е нужна такава наказателно-правна стратегия. Господин Девеса говори за образованието в тази посока. Благодаря ви, че повдигнахте този въпрос. Трябва да инвестираме в а, този тип образование за правата на човека. То е изключително важно, за да се промени обществото и да може основните права да бъдат част от живота на децата. Господин Винче попита за етническите и езикови малцинства. Благодаря за този въпрос. Голямата част от Европейския съюз е многообразна и трябва да има ясна защита. Дали ще има проучвания, изследвания? Не, по-настоящем не. Много често искате да извършваме различни задачи. С интерес ще разгледаме всеки нови такива искания. Въздействието на полския протокол върху хартата не сме го разглеждали, е краткия отговор, но ви благодаря госпожа Ал Салауи. Започнах да ви отговарям, що се отнася до фокуса върху децата в контекста на мигрантите, малцинствата и много други групи, но и жените. Опитът на жените бива отделен във всичко, което правим. Затова миналата година излязахме с доклад за жените мигранти и още един за ромите, жените роми. Обикновено там има много повече нарушения, за което имаме доказателства. Госпожа Добрев каза, националните традиции не могат да ограничават ценностите. Така е, говорим за универсални, световни, глобални ценности, както те са записани в Всеобща декларация за основните права и след това са навлезли в всички документи, включително хартата на основните права. Госпожа Адамович пита дали не трябва да има свобода от слово на омразата. Да, то е записано в основополагащо законодателство, така че просто трябва да се прилага, по-сериозно трябва да се прилагат законите, които сме приели. И накрая господин Фест каза евреи убити от мусулмани. Нямаме доказателства, че има такъв тип тенденция, точно обратното. Направихме преглед сред евреите преди 8 години и ги попитахме кои са онези, които ви нападат и те споменаха различни групи от крайната десница, неизвестни лица, след това идва и мусулманската общност, но получихме едни и същи отговори, когато, получих, когато ги запитахме и миналата година. Тоест, независимо от голямата миграция, която имаме от 2015 година, няма промяна в това, кого евреите смятат за свои нападатели. Благодаря ви, благодаря на ораторите ни. Много интензивно беше тази част и в заключение трябва да кажа, че 10 години след влизането в сила можем ясно да кажем, че е изключително значима тази харта на основните права която влезе в сила с Лисабонския договор. Сега обаче трябва да стигнем до хората, до гражданите, да комуникираме, да за обвързващия характер на тази харта за институциите и за държавите членки. Има много решения на Съда на Европейските общности, който показва значимостта на хартата, включително и дела, които започнаха след информация, която е дошла от Европейския парламент. Европейската харта за основните права там показа задължителния си характер – Господин Руиз Девеста, какво искате да кажете? Може, но съвсем кратко. Подчерта бележка. The, the next point in the order of the day. Very quickly, but... Съвсем накратко ще се изкажа. Ние смятаме, че госпожа Нола не отговори на нашия въпрос, свързан за действия за затварянето на пристанище. Може ли в писмен вид да ни отговори? Writing, just... Добре. Ако искате, сега кажете две думи. Us, you, but... Ако ни пишете, да, ще ви отговорим, но не мисля, че е в ресора ми. Така или иначе, ако ни напишете писмо, ние ще ви отговорим. Thank you. That'll be it. Това е. Но това не е краят. Защото, както ви казах, са предвидени множество семинари, срещи през следващите няколко седмици, за да отбележим годишнината и да направим оценка. Много е важна тази харта за нас. Сега преминаваме нататък и казваме добре дошъл на комисаря Кинг по следващата точка. Thank you. won't be a trouble. Okay, let's move on. With no... И тъй, преминаваме нататък, да не се бавим. Благодаря ви, господин комисар Кинг. Това е комисаря по сигурността и точката засяга сигурността. И ясно е, че сигурността на Европейския съюз обхваща множество инструменти, които гарантират сигурността на европейските граждани. И сега, разбира се, ни интересува най-вече киберсигурността, по която ще говори и комисаря Кинг. Ние сме говорили за това как дезинформацията се отразява на предизборния процес, как това нарушава демокрацията. Сега има най-различни платформи за фалшиви новини. предизвикателство за демокрацията във всички държави членки. Освен това, ние сме говорили за най-добрите практики, за кодекс за поведение, но всичко това се оказа недостатъчно. За това ще чуем от комисаря Кин какви са следващите стъпки на комисията. Какво ще е бъдещото законодателство, особено в областта на 5G мрежите – и киберсигурността. 5G е най-новото от технологиите. И разбира се, технологията 5G е много важна като достъп до мрежата и доказателствата. И тъй, господин комисар Кинг, давам ви думата, след което ще имаме един кръг от въпроси, първо на координаторите и след това на всички останали колеги. Господин комисар Кинг, заповядайте. Благодаря ви, благодаря, че отново ме поканихте. Точно преди лятната вакансия ние говорихме по някои от тези проблеми и отражението на новите технологии. Говорихме и за злоупотребите с тях. Много се радвам, че отново проявихте интерес и сега продължаваме дискусията. Ясно е, че моментът е особен. Много неща се случват. Обсъждат се назначенията в бъдещата комисия, но до края на месец октомври все още предстои много работа и се надявам вие да помогнете да постигнем напредък и по тези теми. Избраната председателка каза, че дигитализацията променя нашия начин на живот. И това наистина е така. С големите обеми данни, с изкуствения интелект. Но също така знаем, че за да се радваме на ползите, трябва да знаем и какви са възможните опасности – да намалим риска от тези, които искат да злоупотребят с нашите технологии. С други думи, ние ще трябва да мислим не само за индустриалната и економическа страна, колкото и да е важна тя, ние трябва да мислим и за сигурността. Необходимо е да сме сигурни, че можем да защитим гражданите и обществата от злонамерени действия. От европейска гледна точка това означава да затвърждаваме добрите избори при подбора на важната инфраструктура и нейното осигуряване. Също така е необходимо в максимална степен тази инфраструктура да се използва само за добро, а не от злосторници. Господин председателят спомена 5G мрежата. Нека кажа, че в цяла Европа ние разбираме все по-добре колко е важно да защитаваме важната инфраструктура срещу възможните атентати, шпионаж – тъй като геополитическата обстановка се променя. За да се случи това, ние трябва да работим заедно и да набелязваме риска, на който е изложена съвместната ни сигурност. Следователно, комисията работи и по сигурността на 5G мрежите. По-ранните поколения мрежи 2, 3, 4G – бяха свързани най-вече с притеснения за цената, докато сега сигурността е един от основните проблеми. Необходимостта от колективно действие е ясна. Ние говорим за инфраструктура и сме набелязали три етапа на съвместната работа. Първият етап всяка държава членка определя рисковете, които вижда – това вече е направено. Всички държави членки подадоха информация. Вторият етап е получената информация да е, захрани европейската информация за рисковете и да се мисли как риска да се намали. Напредъкът е добър. Следващият официален етап – е предвиден за месец октомври, когато аз и госпожа Габриел ще докладваме какво сме научили от диалога с държавите членки и какви други мерки могат да бъдат насърчени. Ние сме говорили за това и преди. Вие, като активни членове на дебата в собствените си страни, Знаете много добре колко е опасна дезинформацията за демократичния процес, за изборите. Всъщност, тя разделя хората в нашите общества. Комисията има няколко инициативи. Съобщение за работата срещу дезинформацията 2018 година – инициатива от миналия месец декември, също така пакета за избори от миналата година. Тези инициативи заедно мобилизират и частни и публични институции, граждански организации, онлайн платформи, рекламодатели, журналисти, проверяващи фактите. Ние вси... искаме всички да участват. Вие бяхте пряко ангажирани в европейските избори. Видяхме, че в крайна сметка нямаше мащабна кампания за дезинформация. Но това не означава, че не е имало дезинформация, защото голям обем дезинформация всъщност беше в пространството. Мога да ви дам пример. В Германия имаше онлайн платформа, която издига една конкретна партия и представлява 84% от всички дейности на тази партия партия във Фейсбук. Четири пъти повече коментари, все свързани с тази партия и много повече споделяния. Голям брой от тези лайкове и споделяния всъщност идват само от една група от 8000 акаунта, което е доста подозрително. И тези акаунти непрекъснато споделяха едни и същи съобщения или ги лайкваха, за да увеличат тяхното въздействие. С други думи, ние имаме автоматизирана пропаганда в голям мащаб. След като не може да се... След като установяваме обаче, че има хиляди акаунти, имената са само по две букви, и те са подозрителни, това трябва да ни тревожи. Ето защо ние работим с големите интернет платформи. Искахме те да подпишат кодекса за практики срещу дезинформацията. Facebook, Google, Twitter, Mozilla са първите положили подпис. Всички се ангажираха с различни инициативи. Радвам се, че и Microsoft междувременно се присъедини през пролетта. Това са сериозни ангажименти. Ние наблюдаваме изпълнението на тези ангажименти и ще продължим това наблюдение. В средата на месец септември Очакваме подписалите кодекса да представят собствените си доклади за изпълнение. Освен това се работи с независими консултанти като трета страна, които също ще ни представят своя доклад. Комисията ще използва тази информация, за да направи първоначална оценка за изпълнението на кодекса преди края на месец октомври. Като последна стъпка ще има обхватна оценка на комисията, оповестена до година, след консултации с експертите и държавите членки. Комисаря Габриел заяви, че ако резултатите са неудовлетворителни, комисията би трябвало да предложи допълнителни действия, включително и регулативни такива. Що се отнася до борбата срещу онлайн дезинформацията, Google, Twitter, Facebook вече предприеха действия в множество области, включително и за споделяне на повече данни. Но въпреки това трябва да се направи много повече, както показва по-ранния пример. Платформите трябва да дават повече информация, за да се идентифицират – злостонните участници. Трябва да има по-добро сътрудничество с проверяващите фактите и би трябвало също така гражданите да могат да подават информация за такова поведение. Необходимо е, разбира се, да се спазват и правилата за защита на личните данни. Вече има доста законодателни и други предложения в държавите членки. В Обединеното кралство има доклад за онлайн вредите, във Франция също се иска по-голяма отчетност от страна на комисията. Ние винаги сме готови да помагаме. В месеците преди изборите също работихме чрез една подсилена мрежа за сътрудничество. Искахме да има по-голяма устойчивост. Работихме с Европейския парламент, политическите партии, за да има по-добра осведоменост. Използвахме и реклами. Заедно с държавите членки в тази мрежа ние ще ви представим доклад за провелите се избори. Това ще се случи през есента. Освен това, ние въведохме система за ранно предупреждение, за да може да се идентифицират на ранен етап кампаниите за дезинформация. Както вече ви казах, по време на последните избори ние нямахме мащабна кампания за дезинформация, но тази система показва, че е много полезна – тя разчита на сътрудничеството между държавите членки. Трябва да продължим работата в тази област и да работим с международни партньори като НАТО и Г7. През последните две години мобилизирахме една общност от проверители на факти. Това са научни работници, граждански организации. Идеята е заедно да изработим отговори. Много скоро ще имаме и нова европейска онлайн платформа срещу дезинформацията с програма, която ще позволи тази общност от проверители да бъде финансирана. Много е важно да се гарантира сигурен достъп до данните от проверители на факти, на които можем да се доверяваме. Също времено ние трябва да сме сигурни, че всички етични и професионални стандарти са спазени. Също така работим по нови инструменти чрез Хоризонт 2020. Инвестицията инвестира над 4 милиона за разработка на нови технологии. Така ще се ускори разпространението на различни проекти – и партньорства. Всъщност, вашата комисия предложи над 60 милиона евро за следващата МФР, за да могат тези мерки да се подкрепят заедно с мерките за свободата на журналистите, медиите и за медийния плурализъм. И тъй, Направено е много, но предстои още много. Радвам се, че това е тема на вашия дневен ред. Радвам се, че и бъдещата комисия също ще се занимава с тази тема. Избраната председателка ясно показа, че отдава голямо значение на проблема. Освен това, още в началото на мандата предложи мрежа за сътрудничество, също така и специално действие. Това е много важно, за да имаме едно сигурно дигитално бъдеще за всички наши граждани. Благодаря. Много ви благодаря. Още веднъж, господин комисар Кинг. Имаме хибридните заплахи, вие говорихте вече за инвестициите, за работата на комисията, но също така знаем, че в дезинформацията се инвестират милиони. Много е важно да проведем размяна на мнения по тази деликатна тема хибридните заплахи за нашата демокрация. Започваме с първия кръг въпроси на координаторите или техните представители. Ако не греша, първо ще чуем господин Ленърс от името на ЕНП. Заповядайте. Много ви благодаря, госпожо председател, господин комисар. Ще задам въпрос само за частта 5G. Никой не отрича огромния потенциал на 5G мрежите, но разбира се, нас ни интересува най-вече сигурността тук. От една страна сигурност на мрежата, за това вече вие говорихте подробно. Това е важно по отношение на Китай и други. И на второ място европейския подход. Знам, че четири страни не изпълниха срока за оценка на въздействието, но както и да е. 5G не е само европейска тема. Затова се питам как върви сътрудничеството между Европейския съюз и колеги в Австралия и САЩ, които имат същите притеснения. На второ място не става дума само за сигурност на мрежите, а и за това как силите за сигурност ще работят при условия на 5G мрежи. Спомням си документ на Европол от април, който беше много обезпокоителен, защото съгласно този документ се оказва, че правоохранителните сили много по-трудно ще могат да правят прихващания на информация или да извършват надзор. Могат да се използват различни сим-карти, различен вид достъп на компютрите до мрежата – и за това ще има затруднение за правоохранителните органи. Въпросът ми е какво може да направи комисията, за да сме сигурни, че докато се разгърне 5G мрежата, правоохранителните органи в Европейския съюз ще бъдат подготвени да работят в условията на киберсигурност. Много ви благодаря. Госпожа Зипел, заповядайте. Много ви благодаря. Аз също започвам с 5G и съм малко очудена, защото през последните месеци виждам в най-различни страни се казва прекрасна е тази 5G мрежа, чудесно, докато сега разбираме, че има и някои проблеми и тук проблема е не само 5G мрежата, а и криптирането защото криптирането е много важно не само за финансовия сектор, но и за адвокатите, журналистите, подаващите сигнали. До каква степен криптирането е важно за правоохранителните органи? Може ли да има и други альтернативни решения? Още един въпрос. Говорим много за новите технологии. Казваме, нека да работим заедно с частните компании. Те имат достатъчно знания. От друга страна, от публичните органи в областта правосъдие и вътрешен ред, разбирам, че те нямат компютърни експерти, които да се занимават с тези проблеми. Аз се чудя дали си запазваме контрола, когато сътрудничим с частни партньори. в комисията мисли ли се как да се увеличи техническия капацитет на нашите органи? Благодаря. От името на Renew Europe Имате думата. Thank you. Um... Благодаря. От името на Реню Йорк и Софин Твелт. Благодаря, комисар Кинг. Вероятно, знаете, че се сблъскахме с големи проблеми, свързани с дезинформацията и манипулацията на гласуването, особено по време на референдума през 2016 година, където наистина а, а, имахме доказателства за намеса на руски ботове и за, за съжаление, обаче, много от а, предпазните мерки, които споменахте, а, бяха взети много късно. Така че какво а, предвижда комисията за да помогне на ЦИК в различните държави а, да, да събере а, доказателства, да докаже а, манипулациите и особено когато правителствата просто не са могли да докажат или не са поискали да го направят. Благодаря от името на зелените, госпожа Стрик. Благодаря на комисар Кинг за неговото представене. Бих искала от името на зелените да подчертая, че ние подкрепяме идеята, че гражданите трябва да бъдат защитени от дезинформация, от речта на омразата, но същевременно трябва да се предпазим от цензурата. Какви мерки може да вземете, за да установите баланс между тези два аспекта? И що се отнася до прозрачността, вие споменахте само прозрачност в политическите като политически мерки, но като цяло трябва да има общи правила, които да бъдат обвързващи и прилагаеми от всички. Госпожа Тардино от името на ИД. Танто ми Благодаря, извинявам се, защото бях доста разсеяна и прочетах изказването по-рано, вместо да го кажа сега. Преминавам директно към въпроса, а той е свързан с вече казаното преди мен. За дезинформацията. Комисарят говори за това какво е направено до момента, особено просветните кампании – Голямата част от страните разбират, че не са достатъчни тези мерки за борба с фалшивите новини и дезинформацията. Както каза и колегата преди мен, какво иска да направи Европейската комисия веднага, в кратък срок за тези рискове. Ние сме изложени на тях не само преди, но и след тези кампании може да се приемат и нормативни пакети. Благодаря. Господин Прокачин от името на ЕКАРЕ. Е, благодаря, благодаря на комисар Кинг. Първият ми въпрос е свързан с комуникацията. Политическата, социалната, търговската, знаем, е по интернет основно. Въпросът ми е следният. Имайки предвид е, значимостта, не смятате ли, че само публичен орган като полицията или съдебната полиция или съда биха могли да заличават интернет сайтове или акаунти, защото много често тези решения, между другото, се взимат от частни организации, които са отвъд европейските граници. Не трябва ли да има публичните органи по-голяма роля? Втори ми въпрос е свързан с 5G. Не разбрах добре позицията на Европейския съюз за Huawei. И преди два дни четах, че заместник председателя на Huawei за Европа едва ли не провокативно пред САЩ отбелязал работата на Huawei в Европа. Каква е позицията на Съюза и всъщност на комисията? Sí, muchas gracias. Eh, tenemos... Благодаря. И от името на ГУЕ, мисля, че госпожа Пелтия ще вземе думата. Имате думата. С това ще, ще приключиме. След това ще има втори кръг на въпроси. Ще ви кажа кой, е, кой се е записал в списъка. Това, това е списъка на желаящите да се изкажат. El señor Vilchik y la señora Dobrech. Y con esto, si no hay algún error, cerramos la lista de intervenciones. Не, няма, не съм пропуснала някого. Това ще бъде списъка за изказващи се във втория кръг, госпожа Пелтие. Благодаря, госпожо председател. Исках само да привлеча вниманието ви за нещо случващо се в Европа и в отделните държави членки. Как, какви са вашите предложения относно член 13 на а, фундаменталната на основната харта. Става дума за децата на а, мигранти, децата, които имат увреждания. Това е основно право. Мисля, че комисията Либе трябва да разгледа този въпрос. Норкин, е, тине un turno 10 Господин Кинг има, разполага с 5 минути, за да отговори на координаторите. Thank, thank you very much. Uh, well, I'll come back. Благодаря, ще се върна към а, някои от а, въпросите и по-късно. Ако не ви отговоря изчерпателно, а, моля, доп... да, задайте ми допълнителен въпрос. Що се отнася до 5G? Абсолютно сте прави. Става дума за сигурността на системата и има някои технически и поведенчески аспекти, които трябва да се разгледат. Извършваме анализ на сигурността съвместно с държавите членки, тъй като този проблем засяга националната сигурност на държавите членки, така че трябва да бъдем единни, за да постигнем някакъв прогрес и държавите членки го отчитат ще оповестяваме всяка, всяка нова фаза, всеки нов етап. Работим и с международните си партньори. Посетих Съединените щати, Австралия, Нова Зеландия, за да почерпиме опит от, техни, от тях. Господин Прокачини, ние искаме да започнем без предварителни оценки, т.е. да не казваме предварително този е добър или този е добър. Ние просто проучваме какви са рисковете и как можем да, ги, да се пребориме с тях, но на обсъждаме с държавите членки, даден, да речем, провайдер или продукт и така нататък, който представлява особена опасност, за да могат да се вземат мерки. Не, не, не, не, не, не става дума за независимо кой провайдер или продукт или а, услуга. А, когато установим, че има риск, се взима съответно а, решение и съответна марка, независимо дали става дума за Huawei или други. Що се отнася до поведението в мрежите и криптирането и проблемите свързани с криптирането и не само с криптирането, но и въобще новите технологии, новите начини на комуникиране осъзнаваме тези проблеми. Това е наш приоритет и в го обсъждаме с държавите членки и специализираните агенции като Европол. И а, предвиждаме сигурност на достъпа, но същевременно времено е, криптирането е необход, необходимо, когато, когато става дума за защита на нашата лична безопасност и сигурност. Аз не смятам, че можем да си позволиме незащитени банкови сметки, например. А, е, така че е, необходимо е да, да могат право прилагащите е, органи да имат достъп, без това обаче е, да е, се да, да, да означава задължително премахване на криптирането, т.е. да се намери един баланс между двата подхода. Предприели сме практически мерки за подпомагане на Европол и другите правоприлагащи агенции, с които да могат да развият нови инструменти и технологии. И същевременно работиме по нови стандарти, за да можем, доколкото е е, възможно да има, да постигнем точно този баланс. Е, предоставихме, допъл... предоставихме допълнителни средства на Европол за е, може да разполага с необходимите съоръжения, лаптопове и така нататък, както и създадахме един пакет инструменти, които могат да бъдат прилагани и включи, включител, включително и правила за декриптиране, без това обаче да даде възможност за кибератаки. Тоест, предприемаме активна работа по много мерки. Що се отнася до дезинформацията? Ам... Прави сте, че трябва да намериме баланс между а, забраната или свалянето на а, а, дезинформацията, наречта на омразата и от друга страна свободата на изразяването. През следващите месеци ще излезем с документ и следващия комисар след ден ще работи по него по, с доклад, който ще даде дефиниция на незаконно съдържание, терористично, терористско съдържание. Просто там да се раз, да разграничи свободата на изразяването от незаконното съдържание. В момента нямаме законо, законо, законодателство, а само а, доброволно сътрудничество в областта и ако е необходимо обаче ще излеземе с законодателни предложения. И и мерки за прозрачност, които сме подготвили относно рекламата, функционирането на ботовете, данните, които са необходими. Наистина постигнахме известен напредък в рамките на доброволното сътрудничество, но недостатъчен. Както казах, ще направиме преглед на нещата с комисар Габриел и ще вземем необходимите мерки. Ние смятаме, че е възможно да се окаже необходимо да а, излеземе с, с законодателни предложения, свързани с а, за прозрачност. Так, може просто да, да, да хората имат право да знаят какъв е происхода на а, съдържанието, което им се предлага. Ще работим в тази насок. Също така помагаме, подкрепяме държавите, държави членки, по-специално в Обединеното кралство, офиса на информационния информационната служба беше много а, активна и ще продължиме да подпомагаме тази служба и всички информ... хора, които работят в тази област. Но въпроса на господин Прокачини за а, частния сектор и държавния сектор. Трябва, разбира се, да имаме сътруд... тясно сътрудничество с частния сектор. За сега това сътрудничество е ефективно, макар и само на доброволна основа. Ако е необходимо, ще, из, ще излеземе с обвързващи правила, по-специално, що се отнася до незаконното съдържание. И съгласно новите правила, държавните служби и правоохранителните прилагащите органи ще могат да имат достъп, кога, когато става дума за незаконно съдържание. Благодаря, комисар Кинг. А сега ще се опитаме да дадем думата на всички. Имаме 15 желаящи да се изкажат. Разполагаме с половин час за този за тази точка от дневния ред, така че ви предлагам всеки един да вземе думата за една минута. Задайте си въпросите в рамките на една минута. Започваме с господин Питър Суса НП. Е Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък, тъй като бе вече зададен въпрос за 5G и сигурността. Вие сте поискали от държавите членки оценка на риска и през октомври е, ще е, публикувате резултатите, но загрижен съм обаче за европейската реакция на европейско равнище. 5G е нещо много конкретно и разглеждайки оценките на риска, предоставени ви от а, държавите членки, ще установите, че има много различия в държавите членки, как а, Разбирам, в, че ще работите, че разполагате с кратки срокове, но се надявам, че ще има всеобща европейска инициатива за осигуряване на сигурността в Европейския съюз, господин Мораеш. Благодаря, господин председател. Говориме за доброволната рамка за 5G и киберсигурността. и новите е, стандарти, но в крайна бих искал да ви задам. Аз съм а, подвластник в Комисията по индустрия и там обсъждаме въпроса с а, задължителното сертифициране. Ще трябва ли да чакаме до 2023 за, за такива стандарти? Що се отнася до дезинформацията? Знам, че работите по тези въпроси, но в а, а, Обединеното кралство, в други страни, имаше намеса в предизборният процес, но ще обсъждаме ли тези въпроси в пленер. Аз имам въпроси свързани с Брексита, но няма да ви ги задам в момента. Господин комисар, споменахте плана за действие, с който излязахте през декември 18 година. Приветствам такъв един план. Имам конкретни въпроси. Дайте ни примери за това как системата за бързо подаване на сигнали за тревога е работила. След това казахте общност на проверяващи факти. Колко е голяма тази общност и как ще се развие в бъдеще и след това може ли да ни кажете, според вас, какви са трите основни приоритета и три незабавни действия, които трябва да се предприемат от новата комисия? Благодаря, господин Бреер. Два въпроса имам. Първо за сигурността на 5G. Знаем, че част от мрежата ще се притежава от китайски корпорации. Знаем, че хакерите влизат в мобилни мрежи за да наблюдават определени хора, група от 20 на човека. Искате ли тези мрежи 5G да бъдат сигурни, като има криптиране от край до край, или искате те да могат да бъдат подслушвани или в тях да се влиза? Т.е. не може и двете. Трябва да изберете едно от двете. След това има едно предложение от различни генерални дирекции, което изтече в мрежата. Едното е от вашето вашата генерална дирекция, в което се казва, че мислите за това дали вредната реч не трябва да доведе до прекъсване на договора на потребителя, което е различен а, подход от а, този, който току-що описахте. Смятате ли да прекратявате договори при такъв тип реч? Благодаря. Благодаря ви, че ми давате думата, господин комисар. Малко се изненадах от казахното от вас за Фейсбук. Няма доказателства за ботове. Липсата на доказателства. Всъщност не говорим само за дезинформация по време на изборите – Когато има такава смесица от догадки и така нататък, добре, това трябва да се заклеймява, но ме притеснява, че вие пообърквате дефинициите, а вие сте този, който ръководи нещата и дали наистина фактите се проверяват. Го благодаря. Благодаря. Искам да поздравя Великобритания за това, че имат хора като вас. И ако има такива хора като вас, може да се вярва в бъдещето. Тъжен е този ден, миналия път, когато бяхте тук. Да, да, да, така е, да. Не знам, не се надявам да има нов комисар. Ако това е последното представяне на британски комисар в парламента, мисля, че всички във Великобритания могат да се гордеят, защото вие сте из... изключителен дипломат и експерт. И моят... Да, да, надявам се, надявам се. And my question is... Въпросът ми е за следното. В Чехия се говори за китайската компания Huawei – Смятате ли, че те могат да прихванат електронната комуникация и да я използват за шпиониране на европейци? Благодаря за конкретния отговор. Благодаря, господин Задеховски. Припомнихте ни наистина цитата на Марк Твен. Новините за моята смърт ми се струват малко преждевременни. Let's move on to the following, which is Преминаваме нататък. Госпожа Добрев. Благодаря, ще говоря унгарски. В Унгария през последните година, година и половина има най-различни веб страници, които можеха да бъдат анализирани и показаха ясна връзка с Русия – И ясно е, че тяхната цел, много от тях във Фейсбук, е да дестабилизират Европа. Ние може би вече сме свикнали с такива трети страни, които се опитват наистина да работят срещу единството на Европейския съюз. Такива веб страници предават информация, която после попада в държавни медии и продължава да се разпространява и накрая правителството е, включва всичко това в своята кампания, която дестабилизира Европейския съюз. Всичко това с обществени пари в една държава членка. Как може такова нещо? Благодаря председателю, благодаря господин комисар за изказването. Ще говоря за 5G, ще мина към въпросите, защото не искам да повтарям колегите. Етап 2 и етап 3, които представихте. И особено етап 3. Какъв инструмент ще разработи Европейската комисия, имайки предвид общата оценка или оценката на европейско ниво на риска, което ще бъде направена на етап 2 и колко ще бъде силен този инструмент, дали ще бъде стандарти, дали ще бъде просто препоръка или пък ще заложите изисквания към тръжните процедури, през които трябва да преминат държавите членки. Някои държави членки са по-напред от други, някои вече са минали през тръжни процедури и вече са разделили част от пазара, дали са го на дружества, които използват технологии на Huawei – и пък други подготвят тръжни процедури, така че е интересно какви изисквания ще заложите. И накрая, сред тези изисквания, смятате ли, че е, ще е важно да има критерии за непрозрачност, прозрачност, етично поведение и така нататък? Ще говоря на холандски. Wat de commissie beschrijft, is het creëren. Целта, заложена от Европейската комисия, е да се създаде един медиен пейзаж, на който да има много участници, без да има намеси отвън или от трети страни. Но като че ли възниква проблем тук, защото Европейски съюз говори за свобода, за независимост, но след това се намесва на, в медийната среда финансиране се говори, че ще бъде отделено за обучението на журналисти, т.е. Европейската комисия прави същото, което смята, че трябва да бъде предотвратявано от други. Как ще направите така, че медиите да бъдат независими и че онези, които проверяват фактите, са независими? Благодаря. Thank you very much, chairman. Благодаря, председателю. Господин комисар, имам два бързи въпроса. Неколкократно казахте, че не сме направили достатъчно стъпки напред и може би е добре да кажете коя е, коя е сферата, в която има най-малко напредък, тъй като това ще бъде полезно преди октомври и отново можем да не ви видим тук, както каза един колега. На второ място имаме 28 държави членки и те имат различни ресурси, различни уязвимости при борбата с дезинформацията, чисто географски или на базата на ресурси, какво е разделението, ако има такова между държавите членки и какво ще направите вие. Ще си излезе ли с допълнителни ресурси? Ще помогна ли на държавите членки, които се борят с това? Thank you, Honorable Kinichi. Госпожа Киничи. Благодаря председателю, благодаря на комисаря Кинка, който даде изключително важна информация за инициативите на комисията, свързани с преодоляване на проблемите при 5G и по-специално тревогите, изразени от директорката на Европол за трудността а, при провеждане на следствени действия от страна на полицията. И за това искам да се обърна към комисаря Кинг, дали може, имайки предвид срещата с САЩ и допълнителна информация, свързана с мерките, които Европейската комисия може да предприеме а, чисто превентивно за евентуалното ползване на технологиите 5G от криминални и терористични организации. Опитът показва, че те винаги са много напред при използването на новите технологии. Okay, thank you. And Mrs. Adamovic. Госпожа Адамович, заповядайте. Ще говоря на полски. Дезинформация и манипулация, заровно в медиях традиции. Дезинформацията и манипулацията онлайн и в медиите води до дестабилизация. Това води до международни конфликти и пречи на предизборните кампании. В този контекст дезинформацията трябва да се разглежда като най-опасното оръжие за подриване устоите на обществото. За това бих искала да попитам как можем да се защитим срещу това смъртоносно оръжие. Какво можем да направим? Правните системи на държавите членки като че ли не са достатъчно разработени. След това онлайн платформите. Могат ли те да носят отговорност по същия начин, по който медиите носят отговорност за публикувано съдържание. Също така искам да се подкрепят економични и извинете, академически изследвания за разликата между дезинформация и свобода на словото. Забелязвате, че бързаме, защото следващата точка е в 11.15. Там ще участва Комисията за жените, т.е. имаме съвместно изслушване. Това се случва редовно в нашата комисия, между нас и Комисията за равенство на половете. Поради тази причина с, ще имаме и представител на Организацията за борба с трафик. Но мисля, че имате достатъчно време. Остават 13 на минути, може да направите всичко възможно, да отговорите на многообразието от въпроси, които ви бяха зададени. Заповядайте. Благодаря ви. Надявам се да не са последните ми 13 минути. 5G. И въпросите свързани с 5G. Пак се зададе въпрос за Huawei. Отново казвам, не тръгваме с някаква идея, която да сме заложили. Не, първо ще си свършим работата, ще направим анализ и ако установим, че има рискове, е, които е трудно според нас да бъдат овладяни, за която и да е сервис, за която и да е услуга или продукт, то тогава това ясно ще бъде заявено. Но в момента не мога да ви кажа, ще посочим пръст към определен източник на рискове. И когато в края на годината, в крайна сметка, стигнем до дискусия до това какво ще се направи на европейско ниво, ще трябва да може да обясним и да аргументираме своето предложение. Това е изключително важно, ако искаме хората да ни повярват, да ни подкрепят и нека да не се самозалъгваме, наистина ще трябва да се управлява една сложна дискусия с някои от нашите партньори. Работим в тясно сътрудничество с САЩ, но може подходът ни да е различен. Имаме много сложни отношения с Китай, може да е различен подхода там. Трябва обаче да можем да обясним и да аргументираме заключенията, до които сме стигнали в края на годината. И тези заключения ще бъдат подкрепени от държавите членки. В тях ще се и заложат различни мерки, които биха могли да бъдат предприяти, за да се смекчат рисковете. Има правна рамка за предприемането на такива а, мерки. Тя вече съществува. В първоначалната препоръка записахме съществуващите правни инструменти, които дават възможност на държавите членки, когато вземат своите национални решения за 5G, да включат сигурността. Нямаме нужда от ново законодателство сега. Може да говорим, да дебатираме, дали са нужни нови мерки, но те не са нужни в момента, за да се включи сигурността. Мерките, които по-настоящем се разглеждат в различните държави членки, и които не би ме изненадало бъдат или са включени в едно общо предложение за това какво може да се направи в Европа, са включени с гаранции за телексъобщенията, за да е сигурна тяхната мрежа, предварително разрешение за използването на определени видови мрежови уреди, различни изисквания за изпитвания, ограничения, свързани с, определено, с определени части от мрежата, които са по-чувствителни и след това увеличаване на контрола върху дос... веригата на доставките в 5G и фирмите подизпълнители. Това се обсъжда в държавите членки и предполагам, че това ще обсъждаме също тук, като обясним защо сме взели съответната позиция в края на годината. Има и сертификация, това е едно измерение, което всъщност е в отговор на един от въпросите, които се зададоха. В новата агенция за киберсигурност се говори за мрежи, за различните възможности за сертифициране. 5G ще имат нужда от такъв тип, или поне за елемента 5G. Не трябва да се бавим. Трябва да работим едновременно с работата, която описах по-рано. След това имаше въпроси за дезинформацията. Казах нещо в началото и не го, няма да го променя. Цитирах факти. И няма пак да ги цитирам. Това не е единствения пример, който може да се даде примера в Германия. Има и други примери. Мисля, че миналия път е, споменах е, много държави членки има такива примери. Много е важно да бъдем прозрачни за такива примери, защото това е първата стъпка към разбирането на проблема и опита да се преборим с него. Така че не трябва да се страхуваме да сочим ясно част от тези примери. Те съществуват, защото има външни действащи лица, които се опитват да използват дезинформация. За руски връзки се говори в СВД имаме екип, който наблюдава точно такива прокремълски дезинформационни кампании. Това е стар проблем. Този екип сега излезе с данни, които показват, че тази година, периода, който те са наблюдавали, организираната дезинформация в защита на Кремъл е два пъти по-голяма от тази в същия период миналата година. Така че проблемът не намалява. Но други лица, в крайна сметка, като че ли си взеха руския учебник и го ползват активно. И за това всички трябва да гледаме сериозно на това и да изградим своя отпор срещу дезинформацията. Попитахте какви са проблемите, Говорихте за фалшивите е, профили. Има две сфери, където няма напредък и където е нужен повече напредък. Първо са фалшивите профили и ботовете. Прекалено много такива има по-настоящем. Фейсбук излязоха с огромни цифри за броя на такива профили, които бяха свалени от тях, но също казаха, че броя на такива профили продължава да се повишава. Тоест, нетната, нетния сбор е над 120 милиона фалшиви профила, които те са идентифицирали на своята платформа. Много са. Когато погледнем дейността на ботовете по другите платформи, отново може да се забележи, че дейността на ботовете, т.е. на машини за политическо съдържание, се повишава. Така че трябва да правим повече. Нещо друго, по което е нужен напредък, и това е пряко свързано с онези, които проверяват фактите, е откритостта на платформите към независим надзор. Отново Фейсбук се справи добре, подобри информацията, която предоставя за това какво се случва на техните платформи. Обаче, независими учени казаха, че сега им е много по-трудно да съберат данни, когато са извън Фейсбук, за Фейсбук, отколкото по-трудно, отколкото е било преди. Нужни са платформи които да са по-открити и отворени за независим надзор. И не трябва хем сами да си пишат домашното, хем сами да си го проверяват един вид. Зададаха ми се също въпроси за системата за подаване на сигнали, както и мрежата от хора проверяващи факти. Първо за тази система, тя не се задейства по време на изборите, но това бе една отлична рамка за обмен между отделните държави членки следващите стъпки. Държавите членки трябва да отделят достатъчно ресурси, човешки и финансови, на тези въпроси. Uh, uh, Разбира се, това е също предизвикателство. Ние трябва да продължим да работим по съвместното разбиране, като използваме проверителите на факти и мрежите, трябва да сътрудничим и с НАТО и Г7. Стана дума за тези проверители на факти. Те са 38 различни организации по настоящем в 17 държави членки. Има и други, но това са основните, с които работим. Не приемам, че това са някакви спонтанни групи, които се използват за цензура. Те са напълно прозрачни в своята работа и помагат да разберем по-добре явлението, с което си имаме работа. Ние искаме да продължим да развиваме тази общност на изследователи и проверяващи фактите. Ето защо ние ще използваме програмата по механизма за свързване на Европа за финансиране на Европейска платформа срещу дезинформацията – това ще помогне на общността от изследователи и проверяващи факти да работят заедно. Освен това, ние имаме нужда платформите също да участват. Би трябвало проучвателите да разчитат на някакъв механизъм за сигурен достъп до данните, с които разполага платформата – това е едно предизвикателство и сега това е всичко. Предстои работата на новата комисия. Благодарим на комисаря Кинг за това, че беше толкова сбит, но отговори на абсолютно всеки поставен въпрос. Със сигурност ние не би трябвало да се разделяме с вас. Вашето присъствие само ни напомня цитата на Марк Твейн, че е твърде рано да го мислят за умрял. Така че вие също сте си все още на поста. Рано е да се сбогуваме с вас. ние ще работим по политиката за сигурност. Господин Зеловски, нашия колега, мисля, че беше прав да ни напомни, че Обединеното кралство може да се гордее с комисар като вас през всички тези години. Вие наистина Можете да се гордеете с вашето професионално обучение като дипломат също така. Никога не показвате много емоции, но ние тук сме политици, демократично избрани, така че можем да си позволим да покажем малко повече емоции. За това ще си стиснем ръцете. От... Ще се видим отново.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 Следващата точка е заедно с членове на Комисията по правата на жените и равенството между половете. Няколко минути за заемане на местата. Well, as we said, we move on. Вече ви казах, продължаваме нататък, защото имаме още точки за сутрешното заседание. Нека кажа добре дошли на членовете от Комисията по правата на жените и равенството между половете. Моля ви да заемете местата си и да се приготвите за работа. Благодаря, благодаря, че сте тук. Това е съвместен дебат, както казах, между двете комисии Либе и ФАМ. Ние трябва да обсъдим доклада на Комисията до Европейския парламент и съвета. Това всъщност е втори доклад относно напредъка в борбата с трафика на хора през 2018 година. Докладът отговаря на наше изискване по член 20 от Директива 2011-36 относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него. Много се радваме, че Мария Василиадо е сред нас не за първи път. Ние всички я познаваме координатор на Европейския съюз в борбата срещу трафика. Също тук са и членовете на Комисията по правата на жените и равенството между половете, заместник председателката на тази комисия Елхения Родригес Палоп е също сред нас и предлагам да й дадем думата за няколко думи. Желаете ли да вземете думата? Благодаря, господин председател. Комисията ФАМ от доста време говори за това, че жените и младите момичета стават жертви на трафика на хора. Това е форма на насилие срещу жените. Докладът показва, че тенденцията не се е променила – над 50% от регистрираните жертви са най-вече жени и момичета. 95% от турмоза е сексуален турмоз и експлоатация. Ето защо ние искаме да работим заедно с комисия Либе да подобрим настоящата ситуация. И сега, ако ми позволите, ще дам думата на координаторката в борбата с трафика на хора – госпожа Василиадо, след което ние ще разменим мнения с присъстващите депутати и депутатки. Благодаря ви. Добро утро на всички. На новите членове, добре дошли. Очаквам да работим заедно. Искам да благодаря на двете комисии, на председателите на комисиите, които отдавна са ангажирани с темата трябва да кажа, че очаквах с нетърпение участието си в заседанието днес. Е, вие сте запознати с работата на комисията. Може би някой от вас е, не познава точно моя мандат. Моят мандат е разписан в директивата. Това е член 20 от директива 2011-36. Моят мандат е единствен по рода си. Ние се опитваме да подобрим координацията между институциите, агенциите, държавите, членки, гражданските организации, за да дадем стратегическа ориентация в извън Европейския съюз. Европейският парламент винаги е подкрепил тези усилия. Но сега е добре, че имаме и съвместна работа на комисиите – това е явление от последните няколко години. Това, което е много специфично за трафика на хора и това, което обединява различните комисии е, че става дума за тежка престъпност, която е много печеливша обаче. Същевременно, съгласно член 5, имаме погазване на основно право – Това си остава приоритетна област на престъпност, с която трябва да се преборим. Това е отразено в цикъла на политики. Мога да ви дам и пример, макар че ние разполагаме с десетки хиляди примери в Европа. 19 годишно момиче, което няма работа, се, с него се свързва близък приятел в друга държава членка – и казва, защо не дойдеш да работиш в едно кафене в този огромен град, аз ще ти помогна да си намериш работа. Те са били много добри приятели в гимназията, така че момичето решава да отиде. Как? Като се използва някой, който заплаща за пътуването и с автобус и улеснява транспорта но в момента, в който пристига на място, я заключват в малък апартамент, принуждават я да се омъжи за гражданин от трета страна, след което я изнасилват, заключват я в апартамента, използват я за сексуата, сексуална експлоатация, като тези, които използват услугите и са от и извън Европейския съюз. Но в крайна сметка съседите са станали подозрителни, уведомили са полицията и крайният резултат е добър. Аз се срещнах с това момиче, което се върна в страната си. То беше настанено в обежище, като се оказа, че момичето също така страда от рак, но няма достъп до здравни услуги. Също така не искаше да дава показания срещу трафикантите, защото те са я заплашили, че ще убият членовете на семейството й. времено можеше да бъде настанена на това място само за две години, след което, два месеца, извинете, след което се оказва бездомна и никой няма да се грижи за нея, нищо, че страда от рак. Това го казвам не за да изразяваме своята съпричастност, само а за да си дадем сметка, че това е реалността за множество жени. И тук навлизаме в областта организирана престъпност, къде отиват парите – от всички тези сделки. От момента, в който момичето напуска селото си, докато се върне в страната си, ние не можем да проследим парите. В този случай не ставаше дума за миграция, но винаги става дума за равенство на половете, за правосъдие и в крайна сметка за основните права – правата на заетост също така. Това са само някои от областите, в които комисията по-настоящем работи. Ние разполагаме с един много амбициозен правен инструмент, мисля, че и благодарение на Европейския парламент. И сега оглеждаме мерките за транспониране. Имаме няколко ключови приоритета – на първо място да се преборим с културата на безнаказаността. Аз се надявам някой да ме попита, но ще дам отговора си от сега. Именно въпроса какво се случва с всички тези, които са посещавали апартамента и са изнасилвали момичето. Мога от сега да ви кажа абсолютно нищо – ние трябва да разрушим тази култура на безнаказаност, както и бизнес модела на трафикантите. Трябва да сме сигурни, че жертвите имат права и тук имаме добра правна рамка. Но самите жертви не познават правата си. Друга приоритетна област мисля, че ние се справяме добре, но трябва да работим още по-добре и също така да координираме бъдещото финансиране. Говорим за явление, което е специфично по отношение на пола. Нарушават се основните права и е, засяга множество политически инструменти. Ние имаме 40 различни действия, различни стратегии. Имаме също така доклада за транспониране, в който се отбелязва напредъка на държавите членки. Няма да се поколебаем да вземем допълнителни мерки в рамките на правомощията на комисията. Освен това имаме доклад по криминализиране на преднамереното използване на такива сексуални услуги на жертви на трафика. Имаме инициативи и за събиране на данните. Имаме и доклади за изпълнение на политическата рамка. Има какви ли не проучвания. Множество публикации, които можете да намерите на нашата веб страница – и разбира се, искам да благодаря на парламента, защото при всяка нова публикация парламентът ни кани, обсъждаме, има изслушвания, конференции. Това е добре за разпространението на практиките. Ние трябва да се борим с трафика заедно, защото това е единствения начин – да постигнем резултат. Имаме европейска мрежа на националните докладващи. Включени са високопоставени служители от държавите членките се срещат два пъти годишно. Аз председателствам мрежата. Следващото такова заседание е през декември под финландско председателство. Имаме и гражданска платформа на ЕС срещу трафика – има и много НПО, които вече са наше семейство. Някои от тях са съвсем малки, по двама човека, други са много по-големи. Срещаме се два пъти годишно от 2013 година до сега. Това са важни съюзи. Нещо друго, което правим, първо не се прие добре, но сега се приема добре – Държавите членки и НПО-тата обсъждат в една и съща зала. Това правим от началото на годината. Сега виждаме, че вече такива разговори се очакват с нетърпение. Защото може да дойде неправителствена организация, която не е от столицата, от съвсем друг регион и да седне и да обсъди проблемите си. Имаме и 10 европейски агенции. Последната от 2011 година. Вие вече сте се срещали с много от тях. 10 агенции, които работят заедно срещу трафика. На всеки 3 месеца ги викаме, за да съгласуваме работата си. Еолиза, Фронтекс и така нататък. Какво знаем? Знаем само какъв е върха на айсберга. 2015-16 година имахме над 2000 жертви. 20540. Това са жертвите, за които са ни уведомили органите, които са регистрирани. Вие си помислете каква е реалната бройка. Ние знаем, макар че някои не го признават, че голяма част от жертвите се използват за сексуална експлоатация, но има и трудова експлоатация от друг вид, например принудителни бракове, трансплантация на органи, престъпна дейност. Това е един много дълъг списък. Всяка четвърта жертва се определя като дете. И като казвам дете, това са понякога бебета или деца на 7 годишна възраст. От 2013 година ние вече определяме този трафик като насилие срещу жените. Но това, което много ме притеснява е, че като чили понякога вниманието се извръща от сексуалната експлоатация, като че ли на всички им е дотегнало – и на политиците, и на вземащите решения да говорим за тази тема. Но защо не попитаме жертвите преди да започнем да се изморяваме? Ние трябва да си дадем сметка, че трафик с цел сексуална експлоатация е основният вид трафик и въпреки това заради политически причини – или заради това, че на мнозина им е дотегнало, някак си не се говори достатъчно. Ние имаме много публикации и отново ви призовавам, погледнете и веб страницата на комисията, където са публикувани. Искам да подчертая, че половината от тези жертви са гражданки на Европейския съюз. Да, има тясна връзка с миграцията. Половината от жертвите не са европейски гражданки, но ние не можем да създаваме иерархия на жертвите, възоснова на това откъде са. По разбираеми причини виждаме, че има доста жертви на трафика, които са от трети страни. Работата с тях трябва да продължи. Например, това момиче, за което ви говорих, какво ще се случи с нея? Или какво ще се случи с 13-годишно момиче от друга държава членка, което беше родило дете, детето вече беше на две години. Всички те са жертви, ние трябва да ги защитаваме. Това е сложен вид престъпност и трябва да се мисли за човешките права. Но тази престъпност е много печеливша – това са печалби за престъпниците, но също така и за правни структури, които подпомагат противозаконни дейности. Аз винаги питам, кой кара тези автобуси, в които виждаме момичета, които пътуват от точка А до точка Б, сигурно разрешителното е незаконно, къде спят тези момичета, защо всеки си затваря очите и къде са парите. За комисията е пределно ясно. Трафикът се случва не само защото хората са уязвими. Да, има бедност и неравенство между половете – един почитаем член на парламента преди няколко години ми каза, нищо няма да направите, ако не изкорените бедността. С такова мислене до никъде няма да стигнем. Трафикът се случва, защото някои хора се облагодетелстват извънредно много от него. 30 милиарда годишно, ни казва Европол, и това е само върха на айсберга. Къде са тези пари? Така че трафикът се случва заради парите и защото на второ място някой е готов да експлуатира жертвата. Вземете това младо момиче, за което ви говорих. Тя е била много уязвима. Ако няма печалба от трафика, обаче няма да има и трафик. Следователно, за нас това е насоката – и е много важно да продължим да държим на международните стандарти. Някой казва, че протокола от Палермо срещу трафика може би трябва да се преразгледа. Не, ние нямаме нужда от нови правни инструменти. Имаме нужда да се изпълнят наличните. Да сме сигурни, че ще продължим да се борим срещу всички видове експлоатация и да работим по всички цели за развитие на хилядолетието, като имаме предвид трафика. Трябва също така всички сектори да бъдат обхванати. Като говорим за културата на безнаказаност, няма да говоря за всичко направено от държавите членки, което е положително. Много е направено. Но накрая ще ви задам въпрос. Това е единствения вид престъпност, доколкото знам и аз и прокурорите, при който лице се възползва, възползва се от сексуалните услуги в този случай безнаказано и не се налагат санкции. Като че ли все още има неохота това да се промени. И в заключение. Доклада на Европол. Какво ни казва за трафика на деца? Трафика на малолетни и непълнолетни е много печелив, защото клиентите са готови да платят допълнително за тях. Освен това, понякога се заплащат допълнително за настаняването в Марокко. Освен това, престъпните групи се насочват най-вече към девственици, за които клиентите – плащат още повече, но когато се попитат клиентите, се оказва, че те не са знаели. От 9000 такива жертви, които са били транспортирани от Нигерия в Европа, колко са тези, които са били осъдени за това, че са използвали услугите им? Нула. Така че в заключение ние трябва да говорим за всичко това. Има правни празноти. Криминализираме работодателите, но само за граждани на Европейския съюз. Трудно е да се докаже всичко това. Аз съм достатъчно възрастна, за да си изпомням как се обсъждаха изнасилванията и се казваше, че не е нужно да се налагат санкции, защото няма как да се докаже едно изнасилване. Накрая, от какво имаме нужда? Комисията е пазита на договорите, ние наблюдаваме изпълнението на директивата, тя трябва да се изпълнява, трябва да се борим с всички форми на експлоатация, да работим за равенството на половете. Необходимо е да има концептуална яснота – стига сме използвали термини без правно значение, като съвременно робство, експлоатация и така нататък. Не може всичко да се слага в една кошница. Трябва да премахнем културата на безнаказаността. Ако наистина ви е грижа за жертвите, спрете тези, които се възползват от тях. Всяка жертва би ви го казала, както и това момиче, за което говорих. То ми каза, много ми се иска клиентите ми да умрат. Това е то, иска да има справедливост. Накрая ще кажа, трябва да използваме закона и да прилагаме закона. Това трябва да правим. Надявам се да ни помагате. For... Благодаря, господин Василянов. Благодаря за начина по който представихте нещата, вашият ангажимент, в който влагате цялата си душа и наш Европейският парламент е подчертал много от проблемите и е повдигнал този въпрос в различни комисии. Това е We are... както знаете и проблем, който ни тревожи. Ние отговаряме за политиката в областта на правоприлагането, както и на криминалната измерение на трафика на хора. Но разбира се, има и човешко измерение, има и въпрос на полово измерение. Има цял списък на желаящи да се изкажат. Имаме и ограничения във времето, така че за да може всички да се изкажете, много ви моля, придържайте се към едноминутни изказвания, за да има възможност госпожа Василиадо, нашият координатор за трафика на хора, да ви отговори господин Ленърс. Благодаря. Благодаря за вашето представене. Трудно е човек да ви отговори или да ви зададе въпрос за една минута. Директивата от 2012 година трябва да се транспонира изцяло и да се прилага от всички заинтересовани органи и страни. Е, от години вече знаеме, че е, половото измерение трябва да бъде във всички наши политики, трябва да се защитават децата и така нататък. Говорим от години за това, но някак си прилъже приложението, като че ли се бави. Какво ще направите за по-доброто приложение на а, е, директивата? И второ, какво може да се направи за усъвременяване на директивата, която вече е на 8 година. В, а, говориме за данни от 2015-16, може би обаче трябва да намерим начин да събираме данни а, по-бързо, за да можем да бъдем много по-реактивни на развитията. И трето, вие споменахте сътрудничеството между, с агенциите на ОНЕ, социалните инспекторати, трудовете инспекции и така нататък. В най-скоро време ще се създаде и Европейска агенция по труда. Каква, каква ще бъде нейната роля за решаването на този проблем? Сега от името на социалистите. Госпожа Спир, благодаря ви, благодаря за това прекрасно прекадзер Данните са от 2015-2016 година, доклад, втория доклад на, на комисията. Основните дър, дър, държави на, на происход на а, жертвите са Румъния, България, Полша, Нидерландия и а, а, Унгария. Виждаме, че във втория доклад се казва, че тези държави продължават да бъдат държавите на происход. Защо е това? Господин Покачини от името на ЕКАРЕ. Благодаря. Трафикът на хора е основният мотив, поради който ние Смятаме, че политиката на отворените врати за всички е погрешна. Продължаваме да смятаме, че трябва да се предвидят е, изпращания, връщания, че трябва да се намесваме там, където жените бягат от своите държави. Защото вчера за пореден път италианската полиция е, хвана една организация, която се възползва от нигерийски жени, които Хиляди, хиляди пристигат по корабите, особено посредством НПО корабите. Влизат в система за прием, която не функционира, възползват се от времето, за да постигнат, получат международна закрила и стават стока. Стока за трафикантите. И умират, в крайна сметка, от сексуални услуги. За нас това е неприемливо. Благодаря. Аз съжалявам, вие не бяхте в списъка, но имате думата. Благодаря. Предишният преждеговорящ като че ли каза, че жените, които са сексуално експлуатирани, са виновни и че те всъщност извършват престъпления. Но в крайна сметка, ако има такава възможност, то просто защото има мъже, които се възползват и които изнасилват тези е, жени. Аз знам, че в някои страни страни, дори висшите, висшите служители и политици с име организират партиите с млади жени. Но остана дума за прилагането. Всички ние сме шокирани от казаното от вас, но в крайна сметка винаги се връщаме към едно и също, към прилагането на правилата и разпоредбите. Какви са препятствията и какви мерки ще предприеме? Благодаря, госпожа Инфелд, госпожа Йорк. Благодаря. Благодаря за вашият доклад. Не, ние, на нас не ни е омръзнало. Все още има експлуатирани и експлуатиращи жени, които са принудени да се да проституират. Разбира се, че е необходимо да се прилагат правилата и да има право прилагане, но също трябва да преразгледаме какво предоставяме за тези е, жертви. Имаме много малко убежища за тези жени. Това е, е срамно. И също така трябва да се спре търсенето, защото като има търсене, има и предлагане. Е, много много страни нямат е, законодателство. Спрели търсенето. Е, някои от крайната десница ще кажат, че миграцията е виновна, затова много е опасно да се търси такова решение. Те казват, че е, трябва да се затворят границите. Не, трябва да се затворят публичните домове, не границите. И поне трябва наказателно да се преследва подобно а, деяние. Благодаря. Госпожа Андерсън. Добър ден. Благодаря ви за това представяне. Ще говоря немски. Вашето представяне беше много задълбочено, но искам да ви задам следните въпроси. Първо, е, от е, кои са страните на, по происход на тези, е, на, какъв е происхода на тези жени? Вие казвате, че най-често това са жени. какво може да се направи за мигрантите, които биват затворени в публичните домове, домовете с червени фенери и така нататък, особено за тези, които са от Нигерия. Какво се прави на границите, за да се предотврати влизането на е, пропускането на този вид трафик? Също така знаеме, че хиляди деца се експлуатират сексуално от трафиканти, какви са мерките, които ще предприеме комисията за а, спиране на този вид на престъпления и за а, тези жертвите на тези деца. Искам само да ви кажа, че разполагате само с една минута и не можете да се възползвате. Не, добре, тогава ще приключим. И как смята комисията да се справи с този проблем. Благодаря ви. Много ви моля, придържайте се към времето, за да могат и другите колеги да вземат думата. От името на НП, госпожа Дюпон. Благодаря за представенето. Да, имаме законодателство, но като че ли е трудно жертвите да узнаят за правата си и да имат достъп до някакви инструменти. Питам се дали могат да се използват някои технологии, като тези, които използваме в Германия в момента за помагане на жертвите от името на зелените бих искала да благодаря и да поздравя госпожа Василико за трудната работа, която извършва. Вие споменахте необходимостта да се борим срещу беззаконността и това, че извършите и, извършителите не се наказват, но обикновено е, жертвите се страхуват да се обърнат към полицията, да споделят и много, и много често те са е, без е, документи и се страхуват от органите, но това се случва и с гражданки на Европейския съюз. Какви са правата обаче на тези хора, какво може да се направи на равнище Европейския съюз, за да могат жертвите да се чувстват сигурни и да се обърнат към полицията? Какви, какви практически мерки може прилагат неправителствените организации, за да им помогнат и да се борят с трафикантите? Искам да задам два въпроса. В доклада се казва, че държавите членки не предоставят достатъчно данни и също така, че има някаква тенденция е, да не се обръща достатъчно внимание на жертвите, т.е. да няма санкции за извършителите и това е, те стават двойни жертви директиви, директивите, директивата дават директивата не, не дава не, не забранява на държавите членки да налагат санкции и включително на жертвите. И тук има и нещо друго. В член 2 се казва, че държавите членки и публичните органи те са а, юридическите лица, които трябва да вземат мерките. Тоест имаме някакъв проблем, който е залегнал в съдържанието на самата директива в случая и по който трябва да се работи. Благодаря за доклада. Наистина положението е много сериозно и милиони са жертвите на тези престъпления. Вие споменахте приложението, изпълнението, но също така и правните а, е, а, е, слабости, празноти. Значи, има ли, има ли възможност за преразглеждане на е, законодателството и също така какво ще се предприеме за, в областта на превенцията? Е, в, е, в, е, момент, в момента знаете, че се поставя въпроса за границите между Ирландия и Обединеното кралство. Знаете, че ще има също и много голям трафик за бъдеще, така че госпожа Василядо, имате 5 минути за да отговорите на тези въпроси. Но темата е много важна, въпросите са много а, а, важни, но и за това можете да зададете въпросите си в пописпен вид. Перла прециозис. И аз искам да благодаря за много интересното ви изказване, както и интересното съдържание. Е, искам да припомня на колегата Прокачени, че пристанищата в Италия са отворени. Никога не са били затваряни, защото съществуват международни договорености, които трябва да бъдат спазвани. И слава Богу, имаме съд в Италия, който работи и който държи на правилата и дори припомня правилата на политиците. Има въпрос, който е свързан с Средиземноморието и, и чрез въпросите ми е и Либия. В Ливия има концентрационни лагери. Там жените биват изнасилвани, независимо от пола, т.е. и мъже да биват изнасилвани и са обект на насилие. Хората бягат от тези лагери. Европейския съюз трябва да поеме някаква роля. Т.е. не може да съществува такива условия. Условия, при които тези хора след това рискуват живота си само за да избягат от нещо такова. Неприемливо е ние да толерираме такава ситуация. Оттам излизат и част от темите, за които говорим сега. След това, сигурността на наказанието. Трябва да е сигурно, че хората ще бъдат наказвани, когато извършват такова, и да бъдат подкрепени жертвите. В нашата комисия по жените излязохме с нова амбициозна стратегия на Европейския съюз, за да се изкорени трафика на хора и за да се подсили криминализацията на онези, които се експлуатират тези хора. Благодаря. Госпожа Роберти е последната, която може да зададе въпрос. Аз имам въпрос. Имам въпрос. Благодаря на докладчицата а, и благодаря за многото информация, която предостави. За съжаление, пред един феномен с такива огромни измерения, измерения, които включват целия свят и които включват близо 2 милиона и половина по света, и това е доста приблизителна цифра, имайки предвид трагедията, което ни представя това, следствените действия и така наречения репресивен елемент на наказателния кодекс е недостатъчен не само в моята страна, но и в останалата част от Европейския съюз. И ако наказанията, присъдите не функционират, защото са много малко на брой, не функционира и международното сътрудничество – има агенции, които говорят за обмен на информация. И аз ви питам, как може пред цялата тази информация след това нищо да не може да се направи, Хората да не могат да бъдат изправени пред съда. Става дума за международно сътрудничество. Липсва такова, за да се справи с това. Например, нигерийската мафия е огромен проблем при нас. И днес има един нигерийски съдия, който работи в Италия и всъщност представлява връзката. Трябва да ви отнеме. Така че какво правите, тъй като няма международно сътрудничество? Благодаря, благодаря на всички, които се опитаха да говорят с колкото се може по-кратко. Ще бъде удоволствие за нас да изслушаме вашите отговори. Благодаря. Виждам, че наистина а, проявявате много интерес и вашите въпроси са много съдържателни, но разполагам с 20 до 30 секунди, за да ви отговоря, но разбира се, ще ви отговоря в писмен вид, ако не успея сега. Първо, колкото до изпълнението, приложението на директивата, нещо, което многократно беше повдигнато. Нямах време да го кажа, но в доклада са записани много положителни тенденции, по-добро по-добра сътрудничество, по-добра координация, по-добро идентифициране на жертвите. Държавите членки се обръщат и се въз ползват от помощта на европейските и международните организации. И като цяло гражданското общество и различните органи си сътрудничат по-добре, но разбира се, уязвимост има и много големи печалби. Става дума за сериозна организация, сериозни престъпни организации. Не е много лесно да се спрат финансовите потоци, но аз ви призовавам да попитате и да се опитате да видите къде отиват тези пари. Так тогава ще може да, може да се, да се, се постигнат резултати, но наказателното преследване на, е много малко, недостатъчно и наказателните присъди също. Колкото до данните, когато работите с статистики, статистики свързани с криминална престъпност, трябва да да работим и с други агенти. Аз искам всички трябва да участват в събирането на данни. Тези данни трябва да бъдат съпоставими. Но и сега, за 2020 година ще видим каква предвид новия метод на събиране на данни ще има по-добри по-качествени данни, може би ще можем да реагираме по-бързо. Е, инспекторите по труда, трудовата инспекция, да, абсолютно сте прави. Необходимо е да се да се разбере съд, съд, съдържанието на така наречената трудова експлоатация. Е, ако не, не се гордея с това, но през последните години бяха а, направени много изл... изследвания относно резултатите и печалбите от експлоатацията и се стигна до заключение, че а, трудовата експлоатация е тази, която набира най-много печалби. Откъде? Вие говорите за страните а, от, от едно от коя страна идва жертвата и от кои страни идват трафик, трафикантите и тези, които а, се възползват от а, печалбите. Така че трябва да има сътрудничество между държите. Да речеме, жертвата идва от Румъния, но къде отива тази жертва? Трябва да се намерят отговори на тези въпроси. Още веднъж повтарям, половината от жертвите са от държави членки на Европейския съюз. Тук не става дума за граници, не става дума за политически аспекти. Всека, всек, всека четвърта жертва е жертва на трафиканти в собствената си страна. А, ето в Белгия, например, примерно бел, белгийска, белгийска гражданка или гражданин става жертва на белгийски трафиканти. А, траф, трафика на хора е дър, престъпление спрямо от държавата, спрямо отделната личност. Аз ако имахме нужда от законодателство, щех да го кажа, но не, ние нямаме нужда от допълнително законодателство. Не, просто държавите членки трябва да търсят наказателна отговорност на онези, които се възползват от услугите, които предоставят е, жертвите. И имаме е, много е, имаме много добро законодателство, член 5, който е, определя отговорността на юридическите личности. Да, но аз а, е, говоря за, за, за, за жертвите, защото наистина а, е, го чувствам с душата и сърцето си, но ние, не, не там е проблема. Проблема е да спреме а, самият трафик, тези, които се възползват от услугите, тези, които получават печалбите. Това е което трябва да спрем и трябва да проследяваме паричните потоци. А, и не да, да казваме нигерийския или румънският трафикант. Защото не може, не може едно момиченце на 7, на 7, на 7 години да бъде прехвърлен от Нигерия до Европа само с, с, с е, участието на един трафикант или така нататък. Става дума за една цяла верига. Е, трябва да се опитаме да, да прекъсваме веригата там, където можем. Е, шофьора на автобуса, този, който я кандардисва в селото. Да, много е сложно. Телефон, червените телефони, горещите да. Е, да, трябва да има, за да може жертвата да каже, ето, е, бях е, изнасилена, бях затворена, еди къде си и така нататък. Но по повечето от половината факти и данни, с които разполагаме, идват от гражданското общество и, ролята на гражданското общество нарасват. Да, трябва да имаме горещи линии, но сега няма да говоря за мерките, които трябва да бъдат предприяти на национално равнище, но на европейско равнище. безнаказаността и клаузата за безнаказаност. Трябва да не забравяме, че директивата предоставя или разписва минималните стандарти. Раз, раз, разговаряла съм с а, протек, а, про, прокурори, с а, юристи и съм задавал въпроса. Що се отнася до разрешението за пребиваване. В директивата на комисията се казва всички жертви на трафик, независимо от техния статут. като се позоваваме на директивата от 2004 година за разрешенията за пребиваване. Става дума а директивата от 2011 година е юрискори... включва равно, равноправно третиране на граждани на Европейския съюз и не на Европейския съюз. Тоест, директивите трябва да бъдат тълкувани в пакет. Всичко това трябва да се разглежда заедно. Има много въпроси, които получих сега за пропуските в законодателството. Що се отнася до тях? Извинявайте, господин Василядо, прехвърлихме 10 минути вече говорите, но може да приключите, моля да приключите, може да преминем към следващата точка, която все още не е започната. Сега, що се отнася до пропуските в законодателството, това е важно и затова Европейската комисия заложи приоритет точно тук в своето съобщение от 17-та година. Идеята беше да насръчим държавите членки да криминализират всички онези, които използват жертвите на услуги умишлено. Казвам този пример, защото още не мога да го разбера. Може да си купиш дизайнерска чанта на улицата за 30 евро – и има санкции за това. И трябва и да има. В същото време в половината държави членки няма същата санкция може да е административна, може да е наказателно-правна. Не го определям аз, затова, че използват услугите на а, човек, който знаете, че е жертва. Казвате, не може да се докаже. Хайде, моля ви, не ми ги разправяйте. Вие сте 11 годишна нигерийка, полугола на улицата и, и ти не знаеш, когато отиваш да ползваш услугите на това момиче. Следващия път да ми се обадят на мен, аз ще им кажа. Имаме и директива за санкциите на работодателите, която обяснява от 2009 година, че работодателите, които използват а, а, жертви на трафик от трети страни, трябва да бъдат санкционирани. Тоест, имаме го за експлоатация в сферата на труда, а тук има ето една такава празнина, която трябва да бъде попълнена. Всички държави членки трябва да си свършат работата. Само когато спрат парите и експлоататорите ще спре и трафика достигнем до жертвите, се чувстваме добре, пием си чая, защото сме помогнали на жертвата. Но обърнете се към децата си, към съседите и ги питайте как биха се почувствали, ако са заключени в една а, земеделска постройка, три години не са видели светлина, как ще се чувстват. Прекалено късно се намесваме, прекалено късно. Трябва да спрем експлоататорите, трябва да спрем тази култура на безнаказаността. Това е. You've seen it as clearly. You've seen it as clearly in the Съвсем ясно виждате с въпросите, които задаваме, е, бе ясно и във вашите отговори, че всички е, смятаме това за приоритет. Казахте нещата точно и конкретно. Европейския парламент като законодател точно иска да принуди държавите членки да направят законодателство по този въпрос, да се попълнят европейските директиви, не само когато се защитават жертвите, защото има ужасяващи случаи, които включват и трагедии, и драми, но и въпроса за просветната дейност. Откъде идват тези действия, които оправдават всъщност съществуването на институцията, която представлявате? Това всъщност е координацията на борбата с трафика на хора. Работим заедно, ще ви слушаме пак, бъдеще ще продължим да работим. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка. Поздравяваме членовете на комисията ФЕМ, които бяха тук по време на тази дискусия с комисията ЛИБЕ. Следващата точка е в дневния ред на Либе. Аз съм докладчик по тази точка. No, pero claro, es que llevamos 15 minutos de retraso y quedan 15 minutos para un punto. Gracias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 con esta, con esta sórdida dimensión de nuestra realidad. Venga, vamos allá, por favor. Interpreters will be leaving in 15 minutes. Преводачите ще си тръгнат след точно 15 минути, така че... I, I thank you for being here. Благодаря на присъстващите. Имаме точно 15 минути преди преводачите да си тръгнат и да ни остават сами. Нека да се опитаме набързо и най-добре да представим последната точка от дневния ред. Аз съм докладчик по тази тема. Става дума за решение за изпълнение за одобряване на сключването от страна на Евроюст на споразумение за сътрудничество между Евроюст и Сърбия. Както знаете, Евроюст излезе миналата седмица с проекто споразумение – някои други споразумения са приключвани предишните години с трети страни. Трети страни. Например, Албания, Северна Македония, Украина, Черна гора, Швейцария и Молдова. Тъй като крайния срок е много кратък. Координатите, координаторите на стание през юли решиха да се мине към упростената процедура, което пък означава, че няма да има процедурни изменения по бе решено също аз да поема този файл. Искам да ви припомня, че съветът поиска с писмо от 9 юли тази година от нас да излезем с становище в максимално кратки срокове. Като срокът бе максимум 3 месеца. 11 юли координаторите постигнаха съгласие, тъй като е спешно да се приеме тази процедура и това означава, че ако няма възражения към проекто доклада, който представям, тук днес, този проект може да се сметне за прият. Що се отнася до гласуването, пленарна зала бихме могли да гласуваме на октомврийската сесия. Тогава ще бъде окончателното решение, взето посредством гласуване. Нека сега представя проекто доклада. Съвсем накратко, ще бъда кратък. Споразумението за сътрудничество между Сърбия и Евроюст следва модел на сходни споразумения, изключени между Евроюст като агенция. Това е агенцията за, за съдебно сътрудничество на Европейския съюз. Такива споразумения са като, например, споразумението с Северна Македония, САЩ, Норвегия, Швейцария, Албания и съвсем наскоро имаше такова споразумение между Евроюст и Грузия. Тези споразумения дават възможност за офицери за свръзка, след това контактни офиси, както и редовен обмен на информация. Споразуматото споразумение отговаря на стратегията на Европейската комисия от 2018 година за Западните Балкани. Това е нещо допълнително, което исках да кажа държави, които искат да станат членки, като например Черна гора, Северна Македония, Албания, вече са сключили такива споразумения. Сърбия е трета страна, тя е страна кандидат. Според Европейската комисия, това е държавата, с която се изпращат най-много искания. И сред изобщо от Евроюст, тяхната работа. Сърбия участва в 34 случая през 2018 година за това споразумение с Евроюст, Сърбия Евроюст, е нужно. Имайки предвид механизма за отмяна на визите, ще Всъщност имаше такъв доклад за евентуалната отмяна на визите и той казва, че организираната престъпност там е една от най-така често срещаните. Те също така се занимават с организирана престъпност и трафик на хора. Също така се занимават и с трафик на оръжия. Сърбия е част от Конвенцията за защита на данните на съвета на Европа и допълнителния протокол бяха прияти законодателни мерки през 2018 година по този протокол. Съвместен надзорен орган на Евроюст е, даде положително становище за подписването на споразумението за защита на данните – Имайки предвид всичко резюмирано тук, аз предлагам да се подкрепи това споразумение. Ако няма възражения, ако няма някой, е, който би искал да каже нещо. Adopted, so that, that... Предлагам да бъде прият този документ и да може да се гласува през октомври а, по спешната процедура, която бе поискана от нас. Съгласни ли сте? Okay. Then I thank... Добре, тогава ви благодаря. Благодаря ви и това е всичко. Успяхме на време. Благодаря ви за сътрудничеството. Благодаря ви. Ще подновим своята работа тук в комисията Либе днес след обяд в 2 часа след обяд. Като следва точка от дневния ред представяне дейността на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи Frontex, Европейска гранична брегова охрана Frontex. Благодаря, приятен апетит!